Уважаеми госпожи и господа, господин Каспар и господин Казак. Well, the lunch break is over. Обедната почивка свърши, така че нека да възстановим заседанието. Следващата точка, точка 8, дейност на групата по мониторинг, нека да започна с информация по Южен Кавказ. Имаше заседание на групата по мониторинг на 22 януари. Имахме присъствие от страна на ръководители на звена от Европейската комисия, посланника на Република Армения и посланника на Грузия. Госпожа Рекини която е докладчик, не е тук, защото сега е в Сантьяго де Чили, ако не греша, но тя ми остави една бележка, в която се дава информация за това какво се е състояло. Тя иска да отчете плодотворната среща, която се състоя вчера. Комисаря, както и посланиците на Армения и Грузия потвърдиха добрата динамика на преговорите в връзка с с за свободна търговия между ЕС и Армения и ЕС и Грузия. Става дума за част от споразуменията за асоцииране, които остават възможни за 2013 година. Докладчик е доволен от това, че двете страни показват силна политическа воля и политическа програма. По Виетнам групата по мониторинг се срещна на 5 декември миналата година. Там присъства посланника на Виетнам, посланника на Виетнам в Европейския съюз и господя Кюних, ръководител на звено от Генерална дирекция търговия Ян Захрадил е докладчик. Той е сред нас. Виждам ви, господин Захрадил. Най-напред ще му дам думата. Ще дам думата на докладчика за Виетнам и след това ще започнем и обсъждането, ако е необходимо, с комисията. Господин Захрадил. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко да припомня, че групата се създаде през ноември 2011 година. И също така, преди да започнем работа, имаше още едно споразумение, което беше сключено между ЕС и Виетнам, именно споразумението за партньорство и сътрудничество, което беше подписано на 27 юни 2012 година. До този момент сме провели две заседания на групата по мониторинг. Миналия път, както вече казахте, последния път беше на 5 декември. Там беше главният преговарящ, също така и посланникът на Виетнам, както вече подчертахте, също чухме и брифинг под първия кръг. Официални преговори, които се състояха в Ханой между 8 и 12 октомври. Тази година започваме втори кръг от преговори на 22-25 януари, т.е. те в момента текат в Брюксел и отново ще има заседание след това за да дадем информация по втория кръг от преговори. Нищо драматично, нищо драстично не се е случило до този момент. Е, явно и от двете страни има добра воля да се продължи с работата и да се говори за някои потенциални проблеми, Надявам се, че ще има откритости от двете страни, така че да може да се фокусираме върху тарифните и нетарифните бариери. Проведохме някои разговори за това как да се подобри бизнес средата в Виетнам коя, което понякога не е толкова лесно да се подобри администрацията, нормативната уредба, всичко останало. Ще видим как ще се развият събитията за в бъдеще, ще видим какво ще успеем да постигнем, какво Европейската комисия ще успее да постигне до края на този мандат. Но се надяваме, че можем да разчитаме на напредък по време на 2013 година. Аз ще продължа да ви информирам своевременно. Това е всичко за сега. Искам да благодаря на участниците от всички парламентарни групи, които присъстваха по време и на двете срещи. И години успяхме да представим много интересни и важни а, въпроси. Всичко се разреши, всичко се беше обсъдено в една много приятелска обстановка. На този етап до голяма степен съм удовлетворен от това как се работи по проблематиката. Благодаря ви, благодаря ви. Благодаря за информацията, която предоставих. Някакви коментари, някакви бележки, някакви въпроси няма. Не е такъв случай. Сигурен съм, че комисията си отбелязва а, тази информация. Някаква реакция въобще няма. Добре, благодаря ви. В такъв случай нека да преминем към точка 9. Етап на развитие на текущите тристранни преговори. Нека да започна с малко информация и да ви кажа, че първият, встъпителният триалог се състоя на 5 декември миналата година. Тъй като нашия докладчик да присъства тук днес, ще ви информирам аз, тъй като съм докладчик в Сянка по това досие. Следващите стъпки от наша страна ще се състоят от вътрешни консултации, които ще бъдат последвани от заседание на 26 април, следващият триалог, който е определен за 5 март. Развитието по този документ е много бавно но мисля, че бихме могли да приключим а, своевременно. Просто въпросите са доста сложни. По другите два документа, а, митническото прилагане на интелектуалните права, госпожа Андреас е нашия докладчик. Тук е така, че и давам думата, за да ни информират. Заповядайте, Косефа. La primera palabra que tendría que decir es satisfacción. Благодаря. Искам да изразя своето задоволство от постигнатия резултат. Това е един от първите доклади, към които се предлага член 50 и в момента се готвят и други. И за първи път успяхме да защитим изключителните правомощия на нашата комисия по един доклад, по което водеща е ИМКО. И така защитихме две важни идеи. Транзитните е, транзитното им столки, които не остават на територията на Европейския съюз и които трябва да се отчитат. И постигнахме споразумение с ИМКО. Вторият въпрос засягаше международното сътрудничество, където също и нашата комисия има изключителни правомощия. И това е нашия принос по доклада за митническото прилагане на правата на интелектуална собственост. да, много сме доволни, че ще се взема предвид и международното сътрудничество. Благодаря на секретарията, на комисията, на, Европе... на, наша комисия, на нашата комисия, на Европейската комисия. и съответната генерална дирекция, която ни помогна много да преодолеем съпротивата на съвета. Много беше важно да засегнем и въпроса с пиратството, с фалшифицираните стоки. И сме много доволни, че по този начин успяхме да зачетем правомощията на всички. Е, Аз продължавам да повтарям, че комисията а, трябва да разбере, че ние сме, сме съюзници и ето това е един добър пример, по който може да покажем как можем да гарантираме партньорство, работата ни. А, по партньорството забравих да ви кажа, че ИМКО разглежда това досие. А по другия триалог, към който проявяваме интерес, е регламента за инструментите за партньорство но също така ние не сме а, водещата комисия в, по това досе. Водещата комисия е АФЕТ. Докладчика, както казах, е в Сантьяго, Дичили, така че а, сега в момента няма да може да ни каже а, какво става. А, добре, някакви въпроси, бележки, коментари от ваша страна няма. Не виждам. Сигурен съм, че комисията си отбелязва развитието по тези две досиета. Точка 10. Това е вече тежката артилерия. Тук говорим за достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза. регламента за реципрочност на обществените поръчки. Нашия докладчик е Даниел Каспари. Това е втори обмен на мнения. Нека да ви припомнят, че първият, първата размяна на мнения беше между докладчика и докладчиците в сянка и съответните генерални дирекции на Европейската комисия, DG Trade и DG Markt Инта по-скоро трябва тук да отговори на по-задълбочени въпроси, които бяха поставени на първата размяна на мнения. Сега се обръщам към Даниел Каспари с молба да представи новото развитие по въпроса, така че да можем да разменим мнения в комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател, колеги. По тази тема, по която осъществявам вече втора размяна на мненията. Има две противоположни позиции в нашата комисия на различните политически групи. Едната е, че този доклад трябва да бъде тотално отхвърлен, защото изпраща грешен сигнал, че Европейския съюз затваря част от пазара на обществени поръчки и че всъщност на практика пазара наистина не е отворен за външни инвеститори. А мнозинството смятат, че се нуждаем от този инструмент. Косми... Комисията изтъкна редица аргументи в плюс на текста. Ще поработя още по предложението. Смятам, че всъщност има три основни въпроса, които трябва да обсъдим члена за а, ненормално ниските оферти. Много техничен въпрос. И съответно трябва да му отделим необходимото внимание. След това членове 8 и 10, които уреждат възможността Европейската комисия след преглед да закрие някои е, пазари на обществени е, поръчки за външни оферти. Това сме обсъждали. Остават някои подробности, които трябва да се доизяснят. Но смятам, че вече имаме позиция за член 8 и 10. Всъщност проблеми има най-вече в член 6. И за мен, и за редица други колеги. Това е един доста произволно формулиран член. Поне такова е общото мнение. който предвижда изключване на външните инвеститори от процедурата за възлагане на обществени поръчки, член 6 може да породи проблеми. да кажем, в случай, че има два или три големи града на европейска територия, които им получават нови оферти за обществено строителство, да кажем град като Берлин – трябва да помислим доколко може да се позоваваме на този член, за да не се разреши на външните инвеститори да подават оферти. И да кажем, ако Лондон също се кандидатира, има две оферти, две различни оферти. Е, е, и всъщност, ако се окаже, че офертите на чужди чуждестранните инвеститори са по-изгодни, но Берлин получава и субсидия, е, е, ще се стигне едно произволно решение. И произволно ли, по, по чиста случайност ли комисията ще изключва от държава, чужда държава, трета държава и е, инвеститор от трета държава? Възможно е такива случаи съответната държава да промени е, отношението си към Европейския съюз. Възможно е също така публичната администрация да изключи оферент или всички оференти, имащи подобни оферти. Това не е от областта на външната политика. И мнозина са против съдържанието на член 6. Аргументите в полза на същия член – че, че той е единствения текст, който дава възможност за затваряне пазара на обществени е, поръчки на е, оференти от е, трети страни и изключване на някои оферти. Трябва да помислим обаче как да формулираме нещата. Дали да въведем нож, нов член за специално тези случаи или да преформулираме член 8 и 10. в някои държави членки в момента е незаконно да се изключват без основания чуждестранни инвеститори. Така че би трябвало директивата много ясно да се спомене при какви обстоятелства публичната администрация в европейските държави може да изключи инвеститори от трети страни, както това се прави в някои държавите членки, и да се хармонизира тази практика и да се впише в хармонизираната външна политика. Така че продължавам да имам опасения по отношение на член 6, които се споделят от много колеги. През март. Не, през февруари ще има изслушване на тази тема. Очаквам го с нетърпение. Днес координаторите се споразумяха да се извърши вътрешно проучване за оценка на въздействието. Всички докладчици в сянка и заинтересованите колеги са добре дошли е, да, да предадат своите съображения, да обсъдим съдържанието на този член още от началото на другата седмица и е, още от днес е, бих се надявал да чуя полезни съвети и мнения. Много често ми се казва, че е, не е от конкретната правомощия на нашата комисия да решаваме как да се отнасяме към чуждестранните инвеститори. Но все пак нека изходим от реалната ситуация на вътрешния пазар в Европа да разгледаме различните економически отрасли. Вътрешния европейски пазар не е отворен към този тип обществени поръчки. И се надявам заедно с колегите да обмислим много внимателно този аспект на функционирането на вътрешния пазар, за да можем наистина да усъвършенстваме директивата, да защитим вътрешния пазар от външната конкуренция. Както ви казах, член 8 и 10 според мен са добри, член 6 си остава проблемен и с нетърпение очаквам сътрудничеството с колегите, за да решим този проблем. Благодаря много. Да, тази сутрин координаторите взеха решение да поръчат альтернативна оценка на въздействието за този регламент. Също така, тук се подчертава, че и имко трябва да се намеси, тъй като все пак става дума и е, за мерки, които имат съответните е, е, въздействия върху вътрешния пазар. И трябва да се има предвид регламента за обществените поръчки. И сега преминаваме към докладчиците в сянка Джан Лукасуста от групата на социалистите и демократите. Заповядайте.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 да, да уреждаме от тук всички подробности. Различните държави имат свое собствено законодателство. Не трябва да водим до стълкновение на нормативни актове, така че проблема си съществува, просто трябва задълбочено да го проучим. Трябва да се предвизи възможност за изключване на някои оферти, но преди това да се изберат най-гъвкавите критерии, и да се предвиди дори факултативно изключване. По отношение на прага, казва се, че само 7% от офертите надвишават този е, е, праг. прак. Останалите са 61%, които влизат в него, са 61% от европейския пазар. Оценката на въздействието ще ни бъде много полезна, така ще имаме повече а, информация за основанията довели до избора на този прак и за а, поведението спрямо офертите от трети страни. По отношение на ненормално ниските оферти, изчакваме вота в комисията ИМКО и пленарното гласуване по директивата е, за обществените поръчки и концесиите, защото текстовете трябва да се съгласуват. Това са свързани текстове. Трябва да се посочат точни прагове и може би автоматичното изключване за ненормално ниските оферти под определен прак. Вече сме казвали това, когато гласувахме нашето становище по концесиите. Е И а, оферти свързани с... Di sviluppo con, paesi, con economie che non sono più solo emergenti. Вече сме анализирали този случай И е, най-вече трябва да изберем позицията спрямо вече развити страни, които напуснаха е, категорията развиващи се. По отношение на е, борбата с дъмпинга. Предложението на комисията ми се вижда много уместно. Консултации, проучване на практиката и налагане на ограничителни мерки на европейския пазар. Смятам, че разследващите, анкетите, разследваните трябва да бъдат кратки и да има хронологично подреждане на различните етапи. И това да, да, се, да, това да не влияе върху текущите преговори с трети страни. Давам думата на комисията а, да представи своята позиция и след това ще се върна към останалите с докладчици в сянка. А, готови ли сте от комисията? Както желаете, господин председател, можем да направим представенето сега, може и след като изчакаме първия кръг изказвания. Добре, в такъв случай. А, благодаря, господин Шлегервис. Продължаваме с първия кръг изказвания. Следващия докладчик Сянка, е господин Казак от групата АОД. Аз а, няма да бъда многословен. А, мисля, че голяма част от а, доводите, притесненията и аргументите, свързани с а, ефективността на предложения проект а, за, за регламент, бяха казани и от докладчика. А, и бяха вече изтъкнати от първото, по време на първата обмяна на мнения по този, по този доклад. За мен продължава да бъде а, проблематично. Аз проемам по принцип целта и подхода, основния подход и целта на, на предложения регламент, но ние като група имаме сериозни проблеми в някои от детайлите и последователността при, в процедурите, които са предложени за постигане на тази цел. Основната цел, както стана известно на този е, проект е, регламент, е да е, заостри вниманието и да служи като сигнална лампа за третите страни за отваряне на техните пазари за, нашите, пазари за обществени поръчки, подобно на европейския пазар. Но а, ми се струва, че непоследователността в а, приятите процедурни разпоредби би могло да доведе обратният ефект, а т.е. да, бъде, да постигнем едно залитане към повече протекционизъм. За мен основният тест на този регламент е отварянето на пазара на трети страни за европейския бизнес. Но ние естествено трябва да внимаваме с, чрез подхода, който приемаме, да не предизвикаме обратния ефект, т.е. затваряне по-нататъчно и затваряне на тези трети пазари. А, затова и трябва да имаме необходимия инструментариум за достъп, който ще ни позволи по-улеснен достъп до тези пазари. А, в този смисъл аз приветствам подходът на членове 8, 9 и 10 от предложения регламент, които наистина са насочени към постигане на тази обща цел които биха осъществили естествено натиск върху тези страни, които не са достатъчно отворени за нашият бизнес. А ако се окаже, че те продължават да държат своите пазари отворени, също да доведат до еднаквото въвеждане на ответни мерки от страна на Европейския съюз. аз мисля, че този подход помага на комисията да има единен и последователен подход по този въпрос в отношенията си с трети страни и позволява единодействие и съгласуваност между общата търговска политика и, и, нашият, и е, политиката на общия ни е, пазар. Това, което каза докладчикът Даниел Каспари за разпоредбите на член 6, аз поделям моите притеснения за това, че този член вместо да даде необходими инструментариум, а той би могъл да има точно обратния ефект. Създаването на възможност на, местни, на местните власти да изключват конкретни индивидуални оференти за даден обществена поръчка, това в общ план, според мен, е доста съмнително да даде онзи инструментариум в ръцете на комисията, който да позволи еднаквото прилагане на общата ни търговска политика. Даниел даде тук някои примери, аз също бих могъл да дам. Например, ако е, една обществена поръчка в Лондон, в една обществена поръчка в Лондон участва китайски оферен, а за други обществени поръчки в Будапеща или Варшава участва друг, отново китайски оферент. Ако едната е прията, а другата е отхвърлена, по какъв начин това ще позволи и какъв сигнал това ще даде на Китай за отношението на Европейския съюз към, към Китай. От една страна, какво Китай ще си затвори обществените поръчки за, за Лондон, а пък ще си отвори пазара на обществени поръчки за Унгария или за, или за Полша. Според мен този подход не постига основната цел, а именно съгласуваност между общата ни търговска политика и политиката на общия пазар, от една страна и от друга страна не позволява да имаме еднакъв подход, съгласуван във всичките 27 страни членки по отношение на, на нашите търговски партньори. Затова нашето становище е, че процедурата по член 6 трябва да бъде, трябва да бъде преразгледана, за да се постигне онази степен на съгласуваност, която да позволи а, ефектът от този регламент да бъде в степента, която се очаква от от самия регламент. Благодаря. Next, Yannick Jadot, The Greens. Yannick Jadot, групата на Зелените. Merci, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Наистина, темата никак не е лесна. Заредена е с противоречия, води до конфликт дори в съвета и потенциално може да породи раздори в парламент. Първият аспект, по който всички сме съгласни, е, че днес все още не разполагаме непременно с всички елементи, които да ни позволят да преценим доколко е полезен и уместен инструмента. Именно за това, ако се направи оценка на въздействието, така както предлага комисията, бихме могли да придобием доста по-подробна информация за, да кажем, присъствието на европейски предприятия на външни пазари или мястото на предприятия от страни извън Европейския съюз на европейския пазар. Вторият аспект, който е още по-важен, всеки ден четем по вестниците и си споделяме един много сериозен проблем на нашите съграждани, тежката економическа криза, процеса на дезиндустриализация, който тревожи всички. И в момент, когато се говори за 18% от европейския брутен вътрешен продукт и за публични обществени е, е, агенти, е, се говори само за търговия. Виждаме, че комисията желая да изключи възможността да се използват обществените поръчки от национални или местни властни, за да се отстояват две различни, два различни вида промишлена политика или две различни цели, макар и били и основателни. И всъщност комисията иска да намали възможността за намеса върху необхванатите от текста стоки и услуги. Тук всъщност става въпрос за една всъщност, основна политика. Какво е всъщност значението на обществените поръчки? Кое е най-важното за тях? Прозрачността и ефикасното осъществяване? а, в, в международната търговия единствения критерий е, да бъде реципрочността. А, даваме си сметка, а, когато гледаме а, директивата за комуналните услуги, членове 57-59, е където има много важни социални аспекти, свързани с участващите държави. Там не се говори въобще за социални е, въпроси, целите на обществената политика. Не става въпрос за нашите амбиции за европейската индустрия и перспективите за след 5, 10, 20 години за ползата от обществените поръчки. Там се говори само за реципрочност и ми се, това ми се струва малко ограничено. Верно, основателно е, но като че е малко ограничаващо. И затова ми се ще да проведем един политически дебат по същество. Да видим за какво целим с обществените поръчки. Очевидно те трябва да са прозрачни, да се осъществяват ефикасни, да разходват добре обществените средства, да има реципрочност между търговските партньори. Но говорим за обществени пари, които обхващат 18%, 18% от БВП. И мисля, че а, да си останем само с тези съображения е твърде малко. Благодаря и сега Робърт Стърди от думата на консерваторите и реформистите. Уважаеми а, господин председател, а, мисля, че това, което Данел каза, така резюмира нещата много добре. Хората искат работа. Всички хора искат работа в Европейския съюз Даниел спомена нещо, което според мен беше от изключително значение, защото той говореше за вътрешния пазар, както и за външния пазар. И трябва да си подредим вътрешния пазар най-напред. Доста интересна гледна точка. В Великобритания, например, има квота за някои големи обществени поръчки и една страна може да прилага така нареченото социално инженерство, т.е. да се отчете факта, че ако не се спечели договора, всички всички тези хора ще бъдат безработни. Някои страни не прилагат социално инженерство, но наистина въпросът е как се получава един справедлив пазар. Наистина, това е изключително важен въпрос. И това, което ще кажа, е, че трябва да сме много внимателни за това, което наричаме в тази комисия нетарифни бариери. Защото искаме отворен пазар не само в Европейския съюз, но също така и за конкуренция извън Европейския съюз. Конкурентно способност извън Европейския съюз. Така че, наистина, отлично, отлична работа, Даниел. Със сигурност ще приемам голям голяма част от вашите изводи и благодаря за вниманието. Благодаря Хелмут Шулц от Обединената левица. Благодаря. Съгласен съм с колегите, че имаме още много работа. Трябва наистина да стигнем до най-разумното решение. Благодаря на докладчика, че така добре очерта проблемите и така хубаво е насочил доклада си. Трябва да вземем решение е, какво да правим. Дали да разглеждаме подробностите или просто да решим, че този текст не отговаря на нашите цели. Давам си сметка, че и по член 8 има доста различни виждания между нас, моята група и докладчика. Но по член 6 мисля, че имаме а, подобни виждания. Така че нека да се споразумеем как ще подходим към процедурата за възлагане на обществени поръчки или на концесии за услуги трябва да се запознаем и с доклада на Комитета на регионите, който много подробно се е запознал е, и е анализирал темата. Те е, твърдят, че трябва да се отчетат и редица други критерии, е, които, представлява, които са свързани с риска за вътрешния търговски обмен или за кръстосани поръчки а и възможността да се изключат някои оференти. Това се отнася и до третите страни. И как ще е, уредим отварянето на пазара към международния пазар – трябва да отчитаме и положението на наши предприятия, които са оференти в обществени поръчки в трети държави. А това не е включено в предложението на комисията. И веднага ще добавя, че синдикатите няма да са никак доволни, защото тук става въпрос за създаване на работни места. Как ще се бори Европейския съюз с социалния дъмпинг? Как ще санкционира инвеститорите, които не зачитат социалните норми при осъществяването на възложените им обществени поръчки. Е, немския синдикат в областта на услугите ясно заяви, че макар и в предложението на комисията да е предвидено сътрудничество между обществените инвеститори или възложители, при възлагане на обществени поръчки вътре, ако се предвижда нова директива, трябва да се смени парадигмата, защото тук трябва вече да се. До тук не се визира вече социалния профил, а само раз, разкриването на нови пазари, на нови обществени поръчки. А, но ние не желаем сътрудничеството в рамките на обществения сектор да бъде изключение. И затова това искаме да се вземат мерки за ограничаване на подобна възможност. За... Ще спомена само още един аспект. Трябва да вземем под внимание и правилата на СТО. Това са въпроси, по които още не сме говорили но според мен тези правила наистина никъде не, не личат, не се виждат в предложението на комисията. В заключение ще кажа, че ще работим активно по доклада. Ако докладчика държи на своята гледна точка, ние в комисията Инта трябва отговорно да подходим към неговия текст и да отделим достатъчно време на това. Okay. Е, Добре, благодаря ви. Сега вече втория кръг, госпожа Лора Бер от е ЕНП. Благодаря. Господин докладчик, много се радвам на инициатива на господата Барние де Гухт която цели да въведе по-добър баланс в международния търговски обмен и да засили позициите на Европейския съюз и сътрудничеството му с партньорите. На срещите, които бяха организирани с економическите оператори, пролича, че те са за създаването на подобен законодателен акт. От време на време имаше опасение, че това са мерки за протекционистски мерки, но смятам, че това е по-скоро отговор на реалните проблеми. 50% от обществените поръчки в света днес са затворени за европейските предприятия поради протекционистки мерки, например тарифните преференции или задължението за местно съдържание. Няма да се разпростирам много. Няколко коментара. Първо, доколко е реален проблема, който искаме да решим. Първоначалният постулат, върху който почива този инструмент, е, че обществените поръчки в Европа са по-отворени за външни предприятия, отколкото предприятията в трети страни са отворени за европейските предприятия. 80% покрити от Световното съразумение в Европа, 12 в Штатите и 4% в Индия. Но, според мен, се нуждаем от повече данни за реалните факти, за да вземем решение. Можем ли да научим какъв е броят и обемът обществени поръчки, спечелени в Европа, възложени на предприятия от трети страни, с които нямаме споразумение и обратно колко броя и какъв обем обществени поръчки са получили в трети страни европейските предприятия. Второ, избрания вариант. Беше предпочетено това да е законодателен документ, а не soft law. Вие от, изключихте да бъде един европейски акт за необхванатите в международното споразумение по поръчки, както така е направено в Китай, защото се страхувате да не се даде ход на механизми, които искате да изключите. Но смятам, че може би трябваше да се направи оценка на въздействие предварително, преди да се избере вариант. да видим всички аспекти. По приложимите правила за происход. Питаме се как възложителят ще провери происхода на доставките, да разбере дали проистичат от трети страни, над 50% от БВП, след като знаем, че е много трудно да се определят общи правила за происход заедно с партньорите ни. Друг аспект по отношение анкетите. трябва анкетите, предвидени в член 6 и 9 на регламента, да не се протакат безкрайно, особено когато достъпа до обществени поръчки в трета страна вече е известен, благодарение на предишна анкета. В подобни случаи не, не трябва да се смята липсата на отговор, на, да се, трябва да се смята липсата на отговор комисията като мълчаливо съгласие. А, по отношение на член 10 искаме да разберем как се определя размера на сумата и за страни, с, кои, с които водим преговори, които не са обхванати от преговори, не трябва ли да се определи срок, когато, да кажем, преговорите са в началото си и тъпчат на място? Е, говоря за... Uh, finally, Emma... Япония и Тайландия. госпожа Макларкин. Having... Извинявам се наистина, че давам думата и малко разместих така реда на госпожа се заповядайте. Аз явно имам нови сили да бъда невидима този следобият, що ще направя всичко възможно моята работа в тази комисия да не остане незабелязана. Приветствам дискусиите между политическите групи по този толкова важен законодателен текст и господин Каспари организира редовно заседание за нас. Но наистина това, до което чух, ми показва, че има много различни становища по предложението и а, по мотивите за това предложение. Доколкото аз виждам а, мнозинството, а, които са за, така гледат от една по-идеологична гледна точка, а трябва всъщност да разгледаме, да погледнем да, дали това е правилния инструмент, да видим дали той може да се справи с проблемите, заради които е създаден трябва внимателно а, да разгледаме документ от гледна точка на законодателството и наистина приветствам препоръката на докладчика да влезе а, документа в екипа за оценка на Европейския парламент, така че да се разгледа наистина в най-големи подробности и дори да подлежи на а, оценка на въздействието не веднъж, а два пъти. Ние тук в парламента вярваме, вписваме в по-доброто законодателство и смятаме, че а, трябва да се занимаем много внимателно. Проведохме много интересна среща с комисията на 8 януари. Съжалявам, че колегите не присъстваха, но аз и господин Каспари присъствахме и мога да кажа на колегите, че а, така съдържанието е следното. Комисията се съгласи, че на 8 март 2011 година са получили отрицателното становище на правната служба, но след това становището е публикувано на 21 март. Правната служба е изпитвала много сериозни опасения, но крайна сметка те са били отложени. Що се отнася до тревогите, те са свързани с правното основание за процедурите и поне доколкото разбирам, правното основание не е променено и прагът до някъде е коригиран в член 6 и е свален от 10 милиона на 5. Така че дори и тази оценка в крайна сметка е направена. Но това, което ме кара да се чувства много разтревожена от това предложение, за това предложение и отрицателния ефект върху растежа. Мисля, че това е най-важната причина да не мога по-настоящем да подкрепя този инструмент. И намаляването на достъпа до пазара за трети страни, както и повишаването на цените, не е най-правилният подход понякога това законодателство се използва като заплаха за затварянето на пазара, а ние трябва да останем отворени и да поощряваме пазарите да остават отворени. В същото време трябва да останем и конкурентни и за това изпитваме сериозни опасения. Така че сега а, леко се тревожа дали тази заплаха а, така се стои по подразбиране, дали има на такава процедура по подразбиране, която да включва протекционистични а, мерки и противоречи на наш, цели, нашите цели за отваряне на пазарите, развитие на външната търговия. Аз до много голяма степен се опитвам, се чувствам така, все едно, че обсъждаме едно предложение, което има несигурно бъдеще по отношение на проблемите, което предвижда. Така че просто трябва да решим дали инструментът е необходим, дали е навременен. В същото време е доста рисковано, защото направо като хазарт играем се с живота, с работата на хората, а в същото време става за парите на данакуп... дума за парите на данакоплаците. Трябва да поемам по този път много внимателно и трябва да го да го разгледаме изключително предпазливо, за да видим дали наистина това, този инструмент ще реши проблемите, заради които е създаден. Благодаря. Имаме проблем, защото стигнахме до времето за гласуване. И това се смята за нещо свещено. Така че ще трябва да приключим този дебат, за да можем да чуем реакцията на комисията. Имате ли нещо против да сега да прекратим дискусията, да се гласува, след това да се върнем към нея? Някакви възражения? Няма такива. Добре. Добре, в такъв случай, нека да пристъпим към гласуването. И така минаваме към гласуването. Най-напред по точка 12. Thank you. Are you ready? Добре, готови ли сте? Okay. I... Хубаво. Точка 11. Не 12 поправят председателя. Точка 12 гласуваме. Екшадо? Яник Жадо. I, I'll count your vote. There is a customary rule. Има тук обичайно правило, благодарение на което мога да включвам гласовете на колегите, които са си забравили картите. Разбира се, стига да ми кажете как ще гласувате. Хубаво първата точка, по която ще гласуваме нашата позиция по отношение на второто четене на така наречения регламент за достъп до пазара, докладчик Дейвид Мартин. Заповядайте. За протокола трябва да изчета решението за влизане в неофициални преговори с съвета и комисията за достигане на споразумение при второ четене за приемане на законодателна резолюция на 13 септември 2012 година, която ще формира основата за мандата на екипа за преговори това е, зависи от нашия глас и преговарящия екип ще се състои от председателя, докладчика и докладчиците в сянка. Нека да гласуваме кой е за. Електронно гласуване, начало на гласуването. And the vote is... И край на гласуването. Яник Жадо гласува за. Приема се 23 гласа за, 24 гласа за, 2 гласа против, 1 въздържал се. Преминаваме към точка 13. Това е гласуване на нашето становище за комисията 9 за напредъка в развитието чрез търговията. Договорихме се да се изготвят два отделни доклада, един е от нас, другия е от ДВ. И комисията, всяка комисия ще издаде мнение за другата, за становището на другата комисия. И това е доклад по гласуване по нашето становище за 9. Има 42 изменения. Нека да започна с изменение първо. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно първо за против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11. Е, извинявайте, извинявайте, прави сте, прави сте, точно така. Изменение 12. За, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно трето за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25. За, против, въздържали се. Нека сега да проверим, не съм сигурен. Начало на гласуването, изменение 25. И край на гласуването. Отхвърля се с 18 гласа на 9. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, е, приема се. Проверка. Проверка по 29-то начало. И край. Отхвърля се. Тристо за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се. Мисля, че резултатът е същия, но нека да проверим. Начало на гласуването. Ще броя вашия глас, господин Мартин. Начало, а, край на гласуването, извинете. Този път печели за, гласовете за, защото има два гласа от господин Жадо и от господин Мартин. Т.е. стават 15 на 14. 32 и второ изменение за, против въздържали се, приема се. Компромисно пето за, против въздържали се, приема се. 36 за, против въздържали се, приема се. 37 на две части. Първата част за, против въздържали се, приема се. Втора част за, против въздържали се, приема се. 38 за, против въздържали се, приема се. Проверка 38 по 38 проверка, моля. Начало, край. Скинър Жадо. Отново 15 на 14. Приема се. Компромисно 6 на две части. Първата част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. И накрая окончателен глас. Електронно гласуване, начало на гласуването. И край на гласуването. Приема се 19, 20 гласа за, 1 против. 20 с гласа на Скинър, един против и, и 8 въздържали се. Next item. 14. Item 4. Точка 14. Кристияна Москардини, е докладчика по устойчивостта във варигата на стоеността за памука в световен аспект. Блок първи. Кой е за? противъздържали се? Приема се изменение 15 за. Против въздържали се? Отхвърля се 16 за. Против въздържали се? Приема се. Проверка по 16-то. Добре, нека да проверим 16-то. Начало. Край на гласуването. Жадо е за. 15 за, 12 против, 1 въздържал се. Приема се. Е, сега какво гласуваме? Сега 17-то изменение. За. Против въздържали се. Приема се. 19-то. За. Против въздържали се. Приема се. 20-то. За. Против въздържали се. Отхвърля се. 21-то. За против, въздържали се, приема се. Проверка по 21 начало на гласуването. Начало, на начало на гласуването по 21 на край на гласуването. И този път всички си имат картите. Приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то за. Проверка по 22-ро? ми е хубаво. Нека да проверим. Начало. And what is close? И край. <laughs> Twenty-four. По 24-то. Кой е за? против, въздържали се, приема се. По 25-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Приема се, приема се, всъщност, извинявайте, това исках да кажа. Мислех си, че ЕНП винаги ще гласува срещу госпожа Келер.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 против, въздържали се, отхвърля се. 30 и 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 31. Начало. Край. Е, приема се. 34-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 отделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Четирсто, за, против, въздържали се, отхвърля се. Преамбюла. Шесто. Устно изменение на Пол Мърфи. някакви възражения срещу гласуването по това изменение? Няма възражения. Нека да гласуваме. Шесто, както е изменено устно, за, против, въздържали се, приема се. Седмо, за, против, въздържали се, приема се. Проверка по седмо, начало. Край и се приема. Къде бяхме? На осмо. Осмо. Още веднъж устно изменение, някакви възражения, няма възражения. Нека да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто изменение. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващата част, изменение първо, за, против, въздържали се, приема се. И накрая окончателно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за, 1 въздържал се. Без гласове против, поздравления на докладчика. И сега се връщаме на дискусията по точка 10. Let's settle down. Those who are leaving, do it uh, quietly and smoothly. Моля онези, които смятат да напуснат залата, да го направят възможно най-тихо и най-бързо.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 please, we need to listen quietly to the commission. Please, let's show some respect for the commission and for myself. Uh, Mr. Schlegelmilch. Благодаря ви много, господин Шлегел Милс. Благодаря, че изчакахте. Имате думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че а, имахме възможност да изчакаме е, и сега да е, кажем няколко думи по темата. не е лесно с тези оценки на въздействието. Специално тази беше трудна за нас. Но в крайна сметка всички бяха доволни от резултата, включително и правната служба. Искам това да го заявя пред вас, въпреки че а, а, това а, всъщност е информация от кухнята, от а, вътрешните процедури при нас. Тъй иначе а, имаше множество въпроси, с които трябваше да се занимаем в оценката на въздействието. И смятам, че всяка, друг, всяка друга оценка на въздействието трябва да се занимае с тях, така че ако има нужда от технически обсъждания на подробностите, можем да участваме в тях, защото все пак дефинициите са направени, изготвени са и ако искате по някакъв начин да се квантифицират някои проблеми, трябва да имате предвид, че в този случай това съвсем не е лесно. Защо? Защото просто няма системно отчитане на, на чуждестранните фирми, които а, печелят а, търгове тук в Европа и а, обратното. На тези фирми, които са се установили тук като филиали, няма за тях информация. Има някаква информация и виждате в оценката на въздействието за това какво се събира като информация в Женева. Има данни за пазара, за неговия размер. Всичко това е включено в оценката на въздействието и а, оценките показват, че има някаква възможност да се а, направи оценка на размерите. Тоест, в общи линии ние предлагаме на света публични поръчки в размер на плюс-минус 400 милиарда евро, докато светът на нас ни прилага, предлага около половината от това. 178 милиарда за Съединените щати, 27 милиарда за Япония, в Индия почти нищо, което е отворено към наши фирми. Тук целта не е да сочим виновници, е просто да ви дадем представа какво се случва. Можем да видим и отраслите, за да разберем в кои области сме по-силни. Може да се направи оценка на трансграничното предоставяне на публични поръчки, на обществени поръчки, става дума за 3 до 5 средно и в рамките на търговската политика, всъщност нашата задача е да осигурим някаква равнопоставеност. От там нататък по квантифицирането казах ви какви са проблемите. Можем да ви сътрудничим и по-нататък, ако се опитвате да го направите. Но тъй или иначе е много трудно да се направят оценките но в общи линии, ако се приложи регламента, ще има от 4 до 12 милиарда евро повече износ и около 60 хиляди работни места. Ако, това не звучи като нещо, кой знае колко, но все пак в днешния контекст не е толкова малко. дефинициите, както казах, се изготвят трудно. Там нататък има и друг проблем, че нямаме политическа сила. Много ни е трудно да настояваме трети страни да променят политиката си. Това е. Това е факт. На този етап просто нямаме инструменти в областта на общата търговска политика. Още нещо. В оценката на въздействието се занимахме с въпроса на ответните действия. Отново, това е нещо, което много трудно се преценява. От 50 до 80 случая, е, да кажем, е, не може да се каже е, с лекота, че в 50 от 80 случая ще има ефект на ответното действие. Но, да кажем, ако има страни, които са системно затворени, имат политика на купуване на местни стоки има ценови преференции, като в Русия, за енергетиката и транспорта. Тогава, когато, или пък за телекомуникациите, както става в Индия, тогава се виждат, е, виждат се доказателствата. И сега да се мисли, че ответните действия, ответното затваряне на пазари заради липса на инструмент за преговори е, е нещо, което се случва на стоп също не е правилно. Не, не се случва твърде често някой да дойде да почука на нашите врати и да каже, че това, което правите е възмутително. Има страни, с които имаме споразумение за свободна търговия, се вижда, че имаме добри резултати в областта на обществените поръчки, е, защото е, все още няма яснота за бъдещето развитие в властта. Но просто се питах да ви покажа какво означава тази липса на влияние а, в а, реалното изменение. измерение. След това, а, може ли да постигнем резултати а, в областта на пазар, достъпа до пазара, например? Всъщност има твърдение, че ние а, фрагментираме пазара, защото допускаме а, децентрализиран стълб. Имаме правила на происход, има изисквания за управление на веригата на доставки и прочие. Това са въпроси, които ние сме ги разглеждали в подробности. Ето, да кажем, правилата за происход и 50%, 50% прак, това вече съществува и а, е, като изискване се спазва. Не е много лесно. Има някои от нашите фирми, които твърдят, че все пак не е толкова лесно, но съвременният начин, по който са е, организирани веригите на доставки, а, е, показва, че фирмите много добре знаят и какво е качеството на доставчиците и а, с лекота могат да ги променят, ако това се налага. Ако прагът е твърде висок, резултатите не са полезни. А, спират се много стоки, от които европейските фирми имат нужда. Затова по правилата на происход смятахме, че точно това е подходящия прах. Прак. А, що се отнася до достъпа до пазара, не е имало масови оплаквания от европейски фирми, че имат трудности при достъпи до пазари. При оценката на въздействието разглеждаме множество възможни варианти. Има вариант да не получим пълна подкрепа на заинтересованите страни. Това е възможно. Мисля, че и вашата комисия би реагирала отрицателно, ако изберем някакви по-екстремни мерки, да кажем или напълно да затворим пазара, или да има повече селективност, или пък нищо да не се направи. Много държави членки предпочитат американския стил, т.е. не ви допускаме, ако и ние не ни допускате. Има и друг вариант, да, пазара да отвори за всички сделки под 5 милиона, за тях да не могат да се затварят пазарите, а за по-големите да има възможност за затваряне, но нищо да не е автоматично. В търговската политика, за която също съм отговорен, това може да бъде направено по такъв начин, без да, че да не се получава ситуации, в които лявата ръка не знае какво прави дясната. Да, оставам малко време и на малко реда да продължи. Благодаря, по отношение на елементите, свързани и с вътрешния пазар, приветвам тясно положителните коментари за потребността от този инструмент, но без да навлизам в повече подробности, ще обясня някои от основните съображения за представянето на този проект. Членове от 8 до 10 показват, че комисията има възможност да наложи някаква забрана ако има структурни причини е, за това, свързани с достъпа е, до пазари, мисля, че в е, парламентарната комисия има съгласие с това предложение. Под децентрализирането основната идея е да се регулира въпроса какво се прави с ежедневните обществени поръчки в Европейския съюз, там където Европейския съюз няма достъп до пазара с ня... в някои трети страни. Първо, смятам, че не би трябвало да налагаме върху европейските възложители задължения да приемат каквато и да била оферта от която и да било трета страна. И така, с е, тези е, правила ние създаваме нещо като сива зона. Няма да е напълно ясно за оферентите, за кандидатите е, на търговете, дали имат възможност или не да участват в търгове в Европейския съюз, нещо, което би трябвало да насърчи съответната държава да подпише изрично споразумение с Европейския съюз, за да им се гарантира възможен достъп. Даваме си сметка, че на трябва да се оточни и какво се случва ако а, трябва да се гледа, да, че, че, а, извинете, какво е принципното положение, ако няма допълнителни мерки? То е следното. А, то е, че достъп има. Под 5 милиона евро а, пазарът е отворен, но ако има а, договори над а, тази сума, а, вече влизат други правила. И сивата а, зона означава, че няма а, яснота в правилата и държавите членки могат да вземат решение някой е, чуждестранен кандидат да бъде изключен, но е много важно, когато го правят, да имат предвид има ли или не достъп за европейски фирми а, на пазара на публичните поръчки в съответната държава. Ако има такъв достъп, те няма да имат право да изключват чуждестранните а, фирми и също така а, а, е необходимо съответните фирми, т.е. има възможност те, а, фирми да бъдат изключвани, когато не спазват европейското а, законодателство, а, като това продължи и на проверка. Това е стратегия, с която можем да а, добием по-силни позиции а, при договарянето на достъп до пазари а, на трети страни. А, Работихте се с концепцията на реципрочност, на това настояваме и същевременно има някакви защитни мерки, за да може да кажем даден регион или даден, даден град да се разпореждат както им хрумне. Разбирам, че са повдигнати някои въпроси съвсем основателно за приложението на този член и а, се надявам, че ще намерим решение а, на проблемите, които са ни били сигнализирани. Целта е да се направи фината настройка и смятаме, че като имаме, че все пак нещо, поне нещо като член 6, както е формулиран на този етап, ще е необходимо, за да се гарантира някакъв вид равнопоставеност. Благодаря. Моя е грешката, че не започнахме създаването на думата на комисията, така че сега, ако някой има въпроси, които са възникнали към комисията, отново ви давам думата. Ако нещо стана неясно. Yannick Jadot. Oui, ça renvoie au, au propos que je tenais. Свързвам с казаното от мен преди малко. По други аспекти на обществените поръчки в рамките на директивата за комуналните услуги са включени и социалните въпроси. Единствената възможност за ограничения проистича от липса на реципрочност нито социалните аспекти, нито държавните помощи не влизат, не са включени в критериите, по които могат да се наложат ограничения. Как обосновавате подобно ограничение в използваните критерии? Има ли други въпроси? Не. Заповядайте за отговор. Thank you. Благодаря. Първо, мисля, че тук бе спомената дискусията, която тече в момента за цялостната реформа на законодателния пакет за европейските обществени поръчки и тук въпросът за социалните обществени поръчки и за зелените обществени поръчки действително е от централно значение, само че преговорите така, така че няма как в момента да ви дадем отговор. В международен план нашата политика, разбира се, ще следва правилата, които се установят за обществените поръчки тук в Европейския съюз, така че този инструмент към този конкретен инструмент няма защо да се задават този тип въпроси, защото всъщност основните правила се залагат в директивите за обществените поръчки. Що се отнесе до член 7, свързан с твърде ниските а, цени в, в офертите, а, има възможност да се изключват чуждестранни а, а, оферти, ако цената е ненормално ниска. И това всъщност може да е основателна причина да се отхвърлят а, подобни а, оферти, защото може да има основателни а, причини да се предполага, че а, това е свързано с незачитане на трудови и социални права. От, а, там нататък конкретните социални критерии се дефинират в други текстове. Добре, в такъв случай приключваме работата по тази точка. Това в този, е, в тази втора размяна на становища. Давам думата на Дания Каспар. Благодаря колеги за участието. Благодаря на комисията за оценката на въздействие. Надявам се през февруари отново да обсъдим темата. Благодаря на всички отново. Next step, the uh, public hearing. Следващата стъпка е публичното изслушване през февруари по време на следващото заседание и отново размяна на мнения през март. Сега минаваме към точка 11. Външната политика на Европейския съюз в областта на въздухоплаването. Това е становище за Комисията по транспорт. Те са водещи по тази тема във връзка с въздухоплаването. Робърт Стърди е нашия докладчик. Първа размяна на мнения. Давам думата на Робърт Стърди. Благодаря ви, господин председател. Взех становището, изчетох и съобщението от комисията и тогава осъзнах колко е сериозна значимостта на този конкретен законодателен текст. Въздухоплаването е голям вносител, голям, един от големите приноси към економическото развитие на Европейския съюз и отваря вратите към световния пазар. Тук се включват много широки много широк набор от ползи. Извинявайте, намесва се председателя. Много ви моля, не са разрешени апартни разговори в тази зала. Много ви моля. Sorry, Robert. Извинявай, Робърт, няма нищо, благодаря ви. И свързано е с въздухоплаването с голям брой ползи, не само услуги на хората, които летят или работят в отрасъла, но също така генерира економически растеж чрез търговията и туризма. В Европа въздухоплаването подкрепя 7,8 милиона места, работни места и освен всичко друго е свързано и с 465 милиарда еврово отражение върху економиката. Това е много сериозен принос към брутния вътрешен продукт. Близо 23% от търговията на Европейския съюз със света се осъществява благодарение на въздухоплаването, което възлиза на 650 милиарда евро за миналата година. Виждаме обаче кризата в настоящата ситуация и напредък в политиката по въздухоплаването от 2005 година. Запознати сме и с предизвикателствата и проблемите в сектора в един конкурентен пазар – никой не знае повече от това от депутатите, които явно непрекъснато висят по летищата заради лошото време и закъсняват за заседания ние искаме гаранции за, за осигуряване на свободен достъп до пазара, като същото време се отхвърлят нечестните практики, като а, непоследователното прилагане на правилата, липсата на прозрачност в отчитането на предприятията, което води до изкривяване на пазара. В тази връзка ще подчертая, че Руската федерация не спазва и не прилага международните споразумения, които са подписани с Европейския съюз в края на 2011 година по отношение на транссибирските пътища. Ние трябва да се прицелим към маркет, пазарния достъп в новоразвиващите се економики. Прогнозите показват, че 8-те най-големи бързо развиващи се пазара ще представляват повече от половината от растежа на БВП в света. Европейските предприятия имат възможност да повишават своята печалба чрез своята стопанска дейност предприятия в тези бурзно развиващи се пазари. Пет от всеки от десете а, големи китайски града все още не са свързани с европейски хъбове а тези градове са с а, жители от над 30 милиона души. Тоест, това е един огромен търговски потенциал, който може да подсили растежа в европейското измерение. Ще приветствам коментарите от докладчиците в сянка по въпросите, които току-що споменах. Бих приветствал всичко, което те искат да се включи в доклада, както и предложение на комисията. Документът ще бъде изпратен за превод в края на следващата седмица, така че ако искате да се добави нещо, ви моля да влезете в контакт с мен или с секретарията. Благодаря ви. Аз искам да кажа, че научих много току-що. Не бях наясно с тези толкова впечатляващи цифри. Определено. Добре, нека да започнем обсъждането. В такъв случай започваме с Берт Ланге от социалистите. Много благодаря, господин председател. Колкото и очудващо да ви се вижда, въздухоплаването е решаващ за европейската економика отрасъл. 2,5% от брутния вътрешен продукт, 100 милиона работни места – така че е много важно в търговските отношения с външния свят да намери, въздухоплаването да намери своето място. Макар, че въздухоплаването се разширява, по голямата част от европейските въздухоплавателни компании а, са изправени пред затруднения. И пазар им се свива, защото те стават жертва на нелоялна конкуренция. И търговските споразумения в областта на въздухоплаването са твърде раздробени. За да се гарантира открито или честно конкуренция, трябва да се е, преборим с изкривяването на пазарната практика и нелоялната конкуренция. И споразуменията с трети страни трябва да бъдат е, приведени в съответствие с европейските. Така както привеждаме нашата практика в съответствие с Лисабонския договор, по същия начин трябва споразуменията да бъдат приспособени и да, да се засили сътрудничеството между комисиите и държавите членки с тази цел, за да може да се предприемат действия на европейско равнище. Ако всички спрегнем усилията си на европейско равнище, равнище ще успеем да получим споразумение с взаимно признаване и ще е, укрепим е, световния авиационен пазар. Конкурентоспособността на европейското въздухоплаване трябва да се засили чрез участието в международни търговски споразумения. Като че ли до сега не отчитахме до такава степен този аспект и е, има спораз... търговски споразумения страните от ОИСР, от Канада, Канада, Съединените щати. В момента ги обсъждаме. Трябва да пледираме и за единно европейско небе, нещо, което още не е направено. Трябва да се реши и въпроса за разширяване на капацитета. Въпросът от социалните и екологичните норми, валидни за Европейския съюз, трябва също да бъде прехвърлен и в тър... външно-търговските ни отношения. Особено по отношение на околната среда. Става въпрос за обмен на квоти за емисии. И затова в търговските ни споразумения трябва да опитаме да приобщим и нашите партньори. Благодаря. Мерси. Благодаря. Яник Жадо. Много се радвам, че можем да се възползваме от присъствието на Робърт Стърди, Хубаво е, че все още останаха британски депутати в този парламент. Това е добра новина. Има едно измерение, което докладчика не спомена и на което и комисията не настоява. Мисля, че ти го направи по-скоро от скромност, а не от убеждение. Това е промяната в климата. Все пак, по настоящен в Европа е, важен елемент е, е желанието, въздухоплаването да възприеме общата практика а, на размяна на квоти за емисии на въглероден двуокис, което е и цел на парламента. В тази система трябва да ви кажа, че нашите съграждани трудно разбират защо трябва да плащат високи такси, като си взимат авто, личния автомобил, а като взимат а, самолет, не, не се плащат такси. Знаете, че имаше преговори между е, Европейско, Европейското въздухоплаване, комисията Европейския съюз и беше намерено удовлетворяващо всички споразумения. Но едно огромно лоби от новоразвилите се държави наложи да се замразят въвеждането на тази регламент, този регламент и да се препрати всичко на международно равнище. Разбира се, ние подкрепяме подписването на споразумение в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване и да има световна система в областта на въздухоплаването, но мисля, че Европа е достатъчно значителен и значим континент в областта на въздухоплаването, за да може да се позволи да оглави една подобна инициатива. Въздухоплаването нараства най-бързо в областта на емисии въглероден диоксид от 90-та година. това е един отрасъл в експанзия и въздействието върху климата, шума, всички мерки, които вземем в това отношение, ще са важни, за да направят всички заети във въздухоплаването по-отговорни. Благодаря. Няма други искания за думата. В такъв случай нека да изслушаме комисията. Госпожа Вернер. Елизабет, заповядайте. Но благодаря ви, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря ви за много положителните думи за съобщението на комисията и за значимостта на въздухоплаването за европейската економика. Всъщност, въздухоплаването е справено пред много трудни времена. Европа беше ударена много сериозно от рецесията в много региони и поради тази причина излязохме с това съобщение. Започнахме разглеждане на външната политика във въздухоплаването и последваха широки обществени консултации през септември, е, които до някъде съвпаднаха с 10-та годишнина на политиката в областта на въздухоплаването. През 2002 година съда се произнесе по делото Отворено небе. Имаме много силна индустрия във въздухоплаването, много големи летища, много работни места, голям растеж на БВП, както отчете докладчика, но не можем да приемаме това за даденост и ние сме очертали в съобщението не само нашите постижения в Европа, но и какво трябва да се направи, за да се запази положението. Един от основните елементи е свързан с факта, че преобладава националната фрагмент регламентация, липса на единност и солидарност на европейско ниво. Според нас това, от което се нуждаем е силно европейско измерение. Комисията е много доволна от това, че получава и много положителни заключения на съвета. В тази връзка, разбира се, в някои отношения бихме могли да сме по-амбициозни. А по отношение на екологичните аспекти има един параграф в съобщението. Искам само да припомня, че ние напълно и категорично подкрепяме продължаващата воля да се договори споразумение на европейско и световно ниво по въпроса за схемата за търговия с емисии, така че да има равни условия, справедливи условия за европейския въздухоплавателен сектор. Това, което бихме искали да видим в доклада е възможността за нови възможности за предприятието, очертаха се нови пазарни възможности. Също така бихме искали да се подчертае възможността по-добре да се подкрепят интересите на европейската индустрия спрямо нелоялна конкуренция, както и нивото на преговори с оглед на постигането на по-силна позиция в някои трудни преговори защото наистина понякога има трудни партньори за водене на преговори, да не ги споменавам. Прегледа на инструмента за конкуренция в работната ни програма за 2013 година и също така се водят някои преговори. В момента вече са започнати. Поне има някои страни, с които бихме искали да договорим изчерпателни споразумения на ниво Европейски съюз, колкото е възможно по-скоро. Благодаря ви. Много ви благодаря и сега след дебатите нека да дадем думата на нашия докладчик Робърт Стърди. Благодаря и Яник. Аз винаги съм кратък, когато говоря по докладите. Така или иначе нещо остава извън това, но вие сте абсолютно прав, че наистина има някои пропуски. Това, което споменавате, да, разбира се, запознат съм, но веднъж, когато започнете да давате дерогации по тези емисии, вече в този случай създавате прецедент и продължават кандидатурите за подобни дерогации. Комисията, може да кажем, и става дума само за едногодишна дерогация. Добре, но нека да се гарантира, че една година си остава една година. Свързано е това обаче с известни осложнения, защото може някои предприятия предприятия да откажат да закупуват европейски въздухоплавателни средства и така нататък, но а, имаме сходни интереси в транспорта, така или иначе трябва да преследваме своите интереси. За мен е удоволствие, даже се чувствам доста ентусиазиран, когато чувам различни становища. Понякога си мисля, че като започна да работя по нещо, то няма да е интересно. Но сега като прочетох съобщението на комисията, видях колко е значима тази тема, колко е значима за Европа и както казах, а тук имаме ангажирани 7 милиона души в тази индустрия. Огромен брой хора. И ние трябва да сме сигурни, че ще вземем правилните решения. Благодаря ви за мненията. И само, господин председател, може ли да обявите графика, а, така че да можем да а, внесем за превод измененията, които постъпят. Аз винаги съобщавам графика обсъждане на проекто доклада на следващата ни среща през февруари на 26 до 26 трябва да се внесат измененията. През март ще се обсъжда доклада, т.е. имате два месеца за да вникнете в значимостта на това становище. Аз споделям мнението на нашия докладчик, че този въпрос е изключително важен. Да не говорим пък за търговски аспект. И както искам само да кажа на Яник, че все още не сме напуснали Европейския съюз, така че сме си тук. Великобритания все още не е напуснала Европейския съюз. През 2017 или през 2018 ще се реши, има време до тогава. Съобщението от господин Камаран е, че през 2015 година той ще се обърне към британския електорат с съобщение, че ще организира референдум за това да се реши дали великобританците искат да останат в Европейския съюз или не. Някъде е през следващия законодателен мандат на следващия британски парламент. Сега точка 15. Още веднъж много важна тема. Точка 15 става дума за това, кой ще носи финансовата отговорност, свързана с щети върху чуждестранни инвеститори в Европейския съюз, за държавите членки и как точно да се работи по тези проблеми. Инициатива на Европейската комисия да имат право на инициатива. Докладчик е Павел Залевски. Първа размяна на мнения и ние очакваме с нетърпение неговите бележки. Много благодаря, господин председател. В този проекто регламент е естествено продължение на забареното положение и в никакъв случай не е по-малко противоречив, тъй като има отражение върху европейския бюджет, както и върху държавите членки при евентуалните плащания, при разпределението на финансовата отговорност, евентуалната финансова отговорност, свързана с дейността на арбитражните съдилища. Фокусът е поставен върху върху справедливото разпределение на финансовата отговорност между Европейския съвет и държавата членка. Но основният проблем е да се прогнозират и да се предвидят всички възможни сценарии на третиране от страна на ищеца при подаване на иск и в крайна сметка разпределението на финансовата тежест в случай, че се реши плащането на обещетения. Като цяло, предложението на комисията е изчерпателно и добре балансирано. Представлява добра основа за бъдещи дискусии за разработването на окончателната версия, която би могла да бъде одобрена от парламента и от съвета. Съдържат се и някои разпоредби, които са много важни, но в същото време се нуждаят от допълнително доизясняване. Тези въпроси ще бъдат в основата на моя доклад. Да обобщя обосновката на измененията, които ще предложа, мога да изтъкна следните проблеми. Бих искал да включа някои второстепенни промени в член 2, при подчертаването на определенията. Също така смятам, че би било по-добре да се даде определение на термина третиране или treatment на английски. Неколкократно се среща в регламента, но няма определение на самия термин в предложението на комисията. Също така бих искал да прецизирам част от член 8.2 и 9.2, така че те да бъдат по-прозрачни, като се даде обосновката на комисията за тяхното поискване да иземат случая или пък да се поиска от държавата членка да вземе определена позиция. Да се използва, за да се използва тази а, разпоредба, трябва да се разгледа внимателно съответно заложения интерес. В член 33 се, има неяснота по отношение на финансовата отговорност на държавата членка, нивото на финансова отговорност, когато се прилага разпоредбата. И след това, както казах преди малко, имах известни резерви за текста на член 18.1 за авансовите плащания на разходите по арбитража Чудя се какво може да бъде въздействието на това поискване и на каква основа ще бъде направено, като се вземат различните типове вазивни производства, които се завеждат в отделните страни. След това в член 21 бих предложил малко по- подробно разписана разпоредба в съответствие с изискването за отчитане пред Европейския парламент от страна на комисията във връзка с прилагане на този регламент. Трябва да определим точно каква информация се очаква от страна на комисията. Например, мисля, че трябва да бъдем информирани за точните случаи, за точните арбит... случаи, които подлежат на арбитраж и за резултата от арбитража, защото според мен всички тук сме убедени, че целият процес трябва да бъде по-прозрачен. И след това, когато говоря с докладчиците в Сянка, много колеги споделят мнението, и това е нещо, в което съм убеден, и не е заложено само в този конкретен регламент – но също така и в главите за инвестициите, за споразуменията за свободна търговия, че в максимален брой случаи трябва да избегнем арбитражната процедура, трябва да се избягват максимално и да се стига само до нормалните правни процедури но в тези страни, в които нивото на върховенство на закона е високо, това е просто един общ коментар, който проистича от дискусиите. Той е свързани с други въпроси, но просто исках да го включа в този това становище. Това са моите кратки бележки, само като начало на дискусиите и с удоволствие ще чуя мнението на колегите и на комисията които да се включат в това досие. Благодаря ви, господин председател. Thank you, Павел Залевски. Благодаря на Павел Залевски. който започна да обмисля изменения към е, инициативата на комисията, което принципно означава, че е съгласна с общия подход. Преди да открия дискусията. Нека да кажа, че темата е много важна. Тя е, е предложена от нас в доклада на Кадер РИФ е, за европейската интервенционна политика. Това е липсващата част, свързана с е, чуждестранните, преките чуждестранни инвестиции. Европейския съюз е компетентното лице по международни споразумения, свързани с преките инвестиции. Затова е важно да се регламентира и въпроса за отговорността в случай на щети, понесени от инвеститори в Европейския съюз. Бернт Лангери има думата от името на групата на социалистите и демократи. Благодаря, господин председател. От от името на Девит Мартин, нашия докладчик Сянка, искам да изложа няколко съображения. За... Той, за жалост, не успя да дойде. Това е много важно предложение, което има решаващо значение за изясняването на редица аспекти. С приемането на енергийната харта и двете споразумение с Сингапур и Канада, се стигна до ситуация, в която а, споразуменията за инвестиции, а, които са включени в регламента, не се подчиняват на някакви конкретни правила и е много спешно да се намерят такива. Трябва да има една правно издържана система, включваща различни процедури за уреждане на споровете. В момента трябва да се предприемат мерки, за да се излезе от настоящото положение. И да се приемат ясни правила. Както каза и докладчика. Изключително важно е на първи. Добро време <clears throat> да има правила за финансовата отговорност между е, Европейския съюз и държавите членки. И за това трябва много бързо да се стигне до споразумение между съвета и комисията. Напълно сме съгласни с докладчика, че имаше много конструктивно сътрудничество. Начинът на групата ЕСД, Европа за свобода и демокрация, бих наблегнал на пет елемента. Докладчика е засегнал някои в своите изменения. Първо, ще кажа, че е необходимо да се гарантира максимална прозрачност – много често възникват спорове, по които, при които е, се включва посредни, които обаче се държат на тъмно и никога не се разбира кой носи отговорност. От само себе си се разбира, че не говорим за обнародване или оповестяване на професионални тайни, но за публикуване на всичко, което е важно. Второ, докладчика също го спомена, ролята на парламента и най-вече задължението за отчитане пред парламента и съвета. Това е скрепено от договорите и е напълно оправдано. Трябва да анализираме много точно каква е връзката между делегираните актове и актовете за изпълнение в директивата, за да разполагаме с най-работещите инструменти и да ги съчетаваме. Трето, което също присъства в доклада, на мнение сме, че трябва да се допълнят някои дефиниции и езикови пояснения, за да се намалят различията при тълкуването. Например, комисията трябва да отговори на интересите на държавите членки, когато, когато има някакъв специфичен европейски интерес. Не е много ясно какво се разбира под европе, такъв европейски интерес. Има подобни места, където се нуждаем от по-точен текст, по-точни определения. Четвъртия елемент, който смятаме за приоритетен. Die Stufe ist von einer offiziellen Streitbeilegung und äh, Uh, I'm inofficial. От какъв прак се преминава към официално уреждане на споровете към неофициално намиране на решение. Трябва по-точно да се определи иерархизирането и да се предостави максимална информация по уреждането на споровете извън обичайната процедура. Мисля, че това са основните елементи, които исках да наблегна. Девид Мартин с нетърпение очаква сътрудничеството с докладчика. Келер, who is uh, Благодаря Франциска Келер от името на Зелените. Благодаря много на Павел Залевски, благодаря му за свършената работа и за доброто сътрудничество с нас, докладчиците в Сянка. Действително добре работихме, споделяме на вашите притеснения и тези споменати от Брент, защото смятаме, че а, е, съдебните системи на държавите е, членки могат да гарантират достатъчно добро разрешаване на спорове в националните съдилища, така че не смятаме, че е необходимо от чуждестранните инвеститори да бъдат третирани по някакъв по-различен начин от местните. Защото в крайна сметка местните инвеститори нямат възможност да търсят международен арбитраж. Сега има случаи, има дела срещу държави и членки, където Германия, например, където чуждестранните инвеститори а, са поставени в по-благодетелствено положение от местните. Това не е справедливо. Мисля, че трябва да се занимаем с въпроса. Ето, например, поне в другите страни от Организацията за економическо сътрудничество и развитие а, има а, подобно ниво на защита и в крайна сметка а, всичко останало е част от риска, който инвеститорите тъй иначе обикновено поемат. парламентът няма възможност да коментира по тези въпроси, а, въпреки че това е правомощие на Европейския съюз, така че трябва да използваме това предложение на комисията, за да дадем и становище и евентуално да настоим да се разрешават международните а, спорове е, между инвеститори и държави. Говори се за съвместимостта с международното право и то е в контекста на несистемни разпоредби е, в е, областта на международното право, нещо, което може да се отрази тежко на законотворчеството в Европейския съюз и може да се стигне до ситуация, в която никога не можем да сме сигурни дали или не законите, които ние изготвяме тук в Европейския парламент, не могат да станат обект на съдебно оспорване от страна на чуждестранен инвестор. Разбира се, арбитражът също е скъпи за инвеститорите, но от друга страна много добре си даваме сметка, че има множество юристи, занимаващи се с инвестиции, които търсят начин да си изкарат хляба и проявяват доста голяма находчивост. Подкрепяме последния коментар на докладчика и се надяваме, че можете да се занимавате с този въпрос и във вашия доклад и да включите нашите опасения, така както са изразени тук. Що се отнася до една възможност да се справим с този проблем, може да се окаже, е, че е разумно поне да се даде някаква роля на Европейския съд за проверка на допустимостта на този тип е, спорове. И ако е, този тип а, е, оспорване не е допустимо, е, инвеститорите, разбира се, винаги могат да се обърнат в към е, местните съдилища, така че няма да има каквато и да била липса на защита на инвеститорите, просто няма да се предоставя специална допълнителна защита. Все пак все още ще има достатъчно възможности съответният инвеститор да търси справедливост. Затова смятаме, че би било много важно да се въведе такъв механизъм, евентуално даваш ни възможност да включим определени условия. Затова много бих се радвала, ако вземете предвид този въпрос, който е, е важен за много колеги. Благодаря. Давам думата на комисията. госпожа Иркенсен, която редовно присъства на нашите заседания. Добре дошла отново. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Залевски за уводните думи на докладчиците Сянка за техните коментари. Съвсем накратко, нека да направя няколко повече коментари, след това да се занимая с три групи въпроси, които бяха засегнати днес. Първо, важно е да има предвид е, защо има ексклюзивни компетенции, какво означава това и какъв, какво е приложеното поле на това предложение. След това искам да се занимая с конкретните въпроси, повдигнати от депутатите и ем, да направя един съвсем кратък коментар по някои от въпросите, свързани с разрешаването на споровете между инвеститори и държави въпреки че това не е, е точно темата на обсъждането днес, но тъй като все пак този въпрос бе повдигнат, е хубаво да е, се разяснят, да, да му се даде някакъв отговор. Както вие споменахте, този регламент е една необходима липсваща съставна част на цялостната законодателна рамка, която е свързана с новите компетенции в член 207 на Лисабонския договор. Както знаете, самият Европейски парламент искаше да има регулиране в тази област, за да има правна яснота преди да започнат да влизат в сила европейските инвестиционни споразумения. По първия въпрос става дума за компетенциите и последиците от тях. По 207 член има ексклюзивни компетенции, които, от които следват и компетенции в външното представителство. Нищо ново не е това. съдът на европейските общности потвърждава това вече е от десетилетия насам. Има много годишен опит в СТО, например с комисията от името, която представлява Европейския съюз в този тип дела в СЕТО и тук се прилага същия правен принцип. От друга страна е ясно, че когато става дума за разрешаването на спорове между инвеститорите и държавите в рамките на тези ексклюзивни компетенции, Разбира се, има някои аспекти, които изискват въвеждането на модел, който да би могъл по по-подходящ начин да взема предвид особеностите на този тип спорове. Затова в това предложение направихме предложение принципното положение да е финансовата отговорност да не е обвързана с представителството, а с факта, че има повдигнато обвинение или иск. Това е едно изключение от а, обичайните правила и се настоява всъщност отговорността да е свързана с действието, към което е подаден иска. Ако действието е действие на държавата членка, е тогава тя да отговаря. Там, където има общи споделени компетенции и интереси между държавата членка и Европейския съюз, трябва да има яснота, за да може е, действието на една от държавите членки да не повдигне, не постави под въпрос общо европейските компетенции в тази област. Именно това е залегнало в нашето предложение за регламент, в което се иска да има възможност за намеса от страна на Европейския съюз, но само в по-особени случаи, там където има европейски интерес. По този начин можем да гарантираме зачитане на европейския интерес, когато има такива спорове. По вторият въпрос, повдигнат от депутатите тук, Първо, за прозрачността по член 21. Тук искам да кажа, че като цяло доста добре напредваме в е, осигуряване на по-голяма прозрачност за споразуменията на Европейския съюз, нещо, което въжи и за двустранните споразумения. Говорим за новите споразумения. Винаги има разпоредби за прозрачност. Работим и по отделните споразумения, е, в които се въвеждат малко по-широко е, обхватни разпоредби за прозрачността, отколкото а, са били прилагани в миналото. Правим го и в контактите си с вашата комисия и в брифингите. Бе споменато, че няма формализиране, но а, все пак имайте предвид, че ние редовно присъстваме на заседанията на вашата комисия и сме готови винаги е, да разясним намеренията на подобни а, преговори и а, не се колебайте да се свържете с нас по каквито и да било въпроси. Винаги сте добре дошли. Толкова за прозрачността. Очакваме, разбира се, и да чуем предложенията на Европейския парламент за прозрачността, които ще разгледаме, които сме готови да разгледаме внимателно. Е, оттам нататък процедурите, делегираните актове и актове за приложение, тук предложението отразява конкретните изисквания в член 219, 290 и 291, така както те са а, разтълкувани. Но разбира се, сме готови да обсъдим нещата с парламента. След това бяха повдигнати въпроси към членове 8 и 9 и по-конкретно възможностите е, за тълкуване на тези членове. Тук е хубаво отново да припомним Първият въпрос е – ексклюзивните компетенции, единното външно представителство и защитата на европейските интереси. Всичко това изисква комисията да може да участва, да прави предложения, да споделя информация, за да защитава европейски интерес. Това изисква някаква степен осмотрение за комисията, за да може тя да защитава действително европейските интереси. Тук намираме, е, виждаме добър баланс между е, прекомерните подробности, е, така, също време, ако има изреждане твърде големи подробности, може да се пропуснат някои важни елементи. Е, трудно се намира равновесието, важно да се опитаме и действително да се зачита на необходимостта е, да се защитават европейските интереси. Това е част от е, регламент. Имаше въпроси за яснотата на член 13. както и на член 18, са едни по-технически по своя характер е, разпоредби. Очакваме и по тях да поговорим с членовете на Европейския парламент и сме готови да разясним а, защо формулировките са такива. След това, по отношение на, на въпроса, който е малко извън темата, за разрешаването на спорове между инвеститорите и държави членки. Няколко коментара. Първо, дали е необходимо да има нещо такова, когато спор... Е, договаряме споразумение с страни, където има върховенство на закон. Нашата оценка е, е, нашият отговор е да, защото инвеститорите трябва да знаят, е, че могат да се ползват от защитата договер... договорена а, е, с на нивото а, споразумение с Европейския съюз. Ако ли не, нивата на защита на потребителите не могат непременно да бъдат прилагани от вътрешните съдилища, защото не винаги са приложими там. И така, там където искаме по-висока защита за инвеститорите, трябва да гарантираме тази защита да може да бъде наложена и е, при арбитража. Иначе, ако е, не може да се гарантира защитата, тя става безполезна. Има и въпрос за прозрачността, е, който вече се сегнах. За нас прозрачността е много важна и се опитаме да я подобрим в споразуменията на ниво Европейски съюз. Има и един въпрос за равнопоставеността между европейските и чуждестранните инвеститори. Тук не става дума за споровете между инвеститорите и държавите, а за защитата, която се предлага. Трябва много да внимаваме да има баланс, да са добре формулирани нашите разпоредби и да има предвидимост на случаите, при които би могло да бъде повдигнат иск към също Европейския съюз. Т.е. става дума за стандартите, е, типа защита и така нататък и влиз... връзката с вътрешната правна система, по отношение на Европейския съд не е необичайно инвеститорите тук или на друго място да повдигнат възражения срещу даден законодателен текст. Могат да се повдигат такива възражения и в националните съдилища, когато се а, използват възможностите да се прави това в Европейския съд това са възможности уредени в други текстове, не се променят по никакъв начин с този проект регламент. Въпросът е защитата, която се предвижда да помогне и за защитата на европейските инвеститори на пазарите на трети страни. Надявам се, че, успях, че съм успяла да отговоря на всички е, въпроси. Е, готова съм да дам и повече подробности. Благодаря. Let's е, conclude this first много ви благодаря. Нека да приключим с тази първо размяна на мнение, като ги слушаме отново докладчика Павел Залевски. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, уважаеми колеги. Искам да благодаря и на комисията за тези пояснения мисля, че тук наистина има известно ниво на единност между нас и разбираме какъв е проблема. Искам само да спомена и това, което каза Франциска Келер. Трябва да се намери една формула, чрез която бихме могли да обсъдим тези много основни въпроси по отношение на инвестициите и защитата, която предоставяме на чуждестранните инвеститори от трети страни. Мисля, че всички пропускаме тази дискусия този начин ще се пояснят намеренията и на комисията за бъдещите глави, свързани с инвестициите. Може би наистина тук не става дума точно за тази конкретна тема, която е свързана с това. Представете си, господин председател, такъв тип обсъждане е в обозримо бъдеще. Ще изготвя своите предложения моето, моят проекто доклад. Мисля, че следващата седмица ще е готов. Преди да го представя официално, ще го обсъдя с докладчиците в Сянка, така че да получа вашите коментари, вашите бележки, така че това сътрудничество да бъде а, толкова добро, колкото беше от самото начало. Благодаря ви. Благодаря ви. Добра идея. на, да представите черновата на доклада да разпространите, така че да се обсъди на заседанието ни през февруари. Благодаря. Сега преминаваме на точка 17. Това е становище за комисията ИТРЕ. Отговорната комисия за доклад по собствена инициатива за възобновяемите източници. И обсъжда съобщението на комисията, заглавено Енергията от възобновяеми източници е сериозен играч на европейския вътрешен енергиен пазар. Това разглеждането на проекта становището. Можете да го откриете в своите папки. Докладчик е господин Яник Жадол. Сега ще му дам думата, за да представи самият, самото проекто становище. Мерси, президент. Благодаря ви. Вие обобщихте съдържанието на становището което вече беше разпространено. Само няколко допълнителни пояснения. Европейският съюз безспорно години наред оглавяваше усилията в политиката климата, в областта на климата, пакета климат енергия, използването на възобновяеми източници, даване на патенти, научно-изследователска дейност и развитие на индустрията – и така тя се превърна в световен лидер на използване на възобновяемите енергийни източници. Ситуацията обаче постепенно се променя. Възобновяемите енергии се превърнаха в сектор, който силно привлича инвестициите в световен мащаб и някои държави водят дори търговска война в тази насока. Има много силна държавна помощ на е, индустрията, използващи възобновяеми енергии, и слънчева и вятърна енергия в Китай. И много силна реакция на Съединените щати. Сега очакваме и Европа да се помръдне малко, да направи едно проучване, да види упражняват ли китайците дъмпинг и ако да, как ще се защитим, с какви средства. Това е първи елемент от нашето становище, а именно да се опитаме да запазим амбициите си, политически цели, климат и възобновяеми енергии, но и индустриалния капацитет, а това включва ред елементи, които ще видите в становището. И е, във връзка пак е, с Китай, трябва Европа да се снабди с инструменти за търговска защита, когато се практикува срещу нея нелоялна конкуренция. Има също така един елемент, свързан с нашата дискусия за обществените поръчки. А това е местното измерение на възобновяемите енергийни източници. Ако погледнете директивата за тези източници, ще видите, че е, една от важните им цели е да укрепят местната економика, доставката на енергия на местно равнище, за да създаде е, природосъобразна економика на местно равнище и да съчетае екологичните с промишлените и социалните амбиции. И тук ще е повторя един пример, който не веднъж съм давал. Това означава, че е, е, едно стрик, стриктно използване на обществените поръчки. А, например, за при използването на горивата Искаме да припомним, че комисията се ангажира да използва биогорива но като тясно обвърже това с използването на, на почвите, въртенето на култури, така наречето се обращение за запазване на почвите и запазване на култури за храна. Е, друг важен елемент е, внас... елемент е внасянето на нефтени продукти. Е, и засилването на използването, разширяването на възобновяемите и е, енергийни източници цели именно намаляване на търговския дефицит поради вноса на нефтени продукти и Европа в Г8 и Г20 пое ангажимента постепенно да намали използването на изкопаеми горива. И още един последен аспект. Знаете, че имаме определен брой знаци за становищата. А, много важно е да се споменят индустриалните партньорства с а, страните от, по южния бряг на Средиземно море, да се сключат да и да се използват пълноценно споразуменията за свободна търговия с тях. Това ще е от полза и за Европа, и за тези страни, които трябва да, до голяма степен да интегрират възобновяемите енергийни източници. Сега с интерес ще очакам Очаквам реакциите на колегите. Uh, to... Ами добре, нека в такъв случай да започнем с другите политически групи. Започваме с НП. Кристофър Фелнер. Най-напред. Даниел Каспари. Нека тогава да арбитрирам и да кажа Даниел Каспари да му дам думата. Уважаеми колеги, като заместник на нашия докладчик в Сянка бих искал да прочета нейните бележки, но нека най-напред да направя една лична бележка. Когато говорите за собствени продукти, Яник, може би най-напред трябва да си спомним онези екологични продукти от палмово масло, да си зададем въпроса дали са екологични крайна сметка сега във връзка с становището за ИТРЕ, във връзка с, възобновяемите източници на европейския пазар, това е въпрос, който е много важен за заетостта и за екологията. Споделям повечето от мненията на докладчика в неговото становище, но искам да поясня някои неща. Няма никакво съмнение, че трябва да продължим да поощряваме европейската общност, европейското общество да използва енергийни източници от възоб... енергия от възобняеми източници, но това трябва да бъде достатъчно гъвкаво. Също така цялата дейност трябва да бъде свързана с дейността на предприятия, които специализират в това. По параграф 3, мисля, че тук трябва да се подчертае, че стимулите, които се предоставят за използването на собствени ресурси, трябва да бъдат в рамките на реалните възможности. Търговията трябва да играе, вносът трябва да играе Извинявайте, устойчивостта в параграф 4. Искам да подчертая, че това е важно не само за търговията, но и за други елементи. И тя трябва да е устойчива, но също така да бъде и достъпна от финансова гледна точка ние трябва да продължим работата по продължението на протокола от Киото, който ще предостави едни справедливи условия за европейските предприятия. Мисля, че тук трябва да се подчертае в този доклад, че когато се изготвя ново законодателство за намаляване на емисиите от въглероден диоксид, всички ние трябва да е, обмислим възможния отрицателен ефект, който може това да има върху нашата индустрия и за да не мигрират нашите предприятия в трети страни, както сме виждали в миналото. <coughs> Thank you for the record. The EPP is... Благодаря за протокола. Госпожа Корея е докладчик за НП. Господин Фелнер, аз не исках да говоря от името на групата. Може би сега ще съм ограничен по над някакъв начин. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за неговата работа, но след това малко критики. Най-напред хубавото, благодаря, след това критиките. Ако прочетете точка 2, оставате с впечатлението, че комисията използва ефективно инструментите, за да ни помогне да използваме енергия от възобновяеми източници. единственото, което сте пропуснали тук е фактът, че това може би всъщност е една от областите, в които действително комисията е, е използвала този а, инструмент. Пластмасата на големите мелници, да речем. Биодизела, който се използва в целия свят. Ние си го имаме. Етанола. Половината Южна Америка го произвежда, ние го произвеждаме. Но тук а, виждам, че това което искате да кажете, че трябва да правим същото и за слънчевата енергия. Но нека да сме честни, в крайна сметка, и да кажем, че ако искаме да имаме по-голям обем търговия и да улесним търговията с възобновяема енергия, ние всъщност не се справяме блестящо, като вземем предвид факта, че с хирургическа точност имаме предвид енергията от възобновяеми източници. И можем да кажем, да, ми тук се субсидира това. Да, обаче пък колко субсидии се дават за добиването на нефт. Не знам а, наистина доколко това може да се отрази при тарифите и при определенето на облагането на това, което представляват наистина опасни субстанции. Така или иначе можем да разгледаме този въпрос за слънчевата енергия. Можем да кажем, да, това е правна процедура и да изчакваме правните аргументи. Но трябва да кажем, че сега в момента си имаме много защитни инструменти, които се прилагат както трябва в тази връзка. На второ място параграф 4 за критериите за устойчивост и обезлесяването и така нататък. Разбирам голяма част от тези аргументи, но също така оставам с впечатлението, че приемаме много документи в тази област, но никога не е достатъчно. Миналата година, преди две години, е, приехме законодателството срещу незаконното изсичане на дървесина и не искаме такъв внос. Добре, направихме това, сега трябва да стигнем до нещо ново. Сега трябва незаконната сеч да се включи във всяко търговско споразумение. Това е една безкрайна история. Спомням си много добре една среща с представител на Индонезия и там говорихме за много големите проблеми, които е, имаме при промененото земеползване, при пряката промяна на земеползването. И тук наистина е малко коварно. Коварна е цялата ситуация, защото те до някъде си мислят, че имат правото да променят начина по който ползват земята. И ако зелените искат да са империалистите, могат да им кажат, ами ето така си използвайте земята. Хубаво. Обаче си е предизвикателство. И мисля, че тук трябва да сме малко по-внимателни, когато говорим като цяло за критериите за устойчивост. Защото, пак казвам, не можем така просто да обичаме тези неща до смърт. Какво имам предвид? Може би трябва да поставим повече ударение върху критериите за устойчивост на нефта или пък за другите вредни субстанции, защото сега а, подсилваме толкова много критериите за устойчивост и ги налагаме навсякъде върху сравнително по-добрите субстанции. Но все пак нищо не се прави за устойчивостта, за истински лошите неща, за нефта и петрола. Така че наистина рискуваме да изглеждаме като влюбени до смърт. И не на последно място, мисля, че трябва тук да се добави един елемент, който е важен, а именно нещо да речем, споразумението за информационните технологии беше наистина блестящо. Там се намалиха тарифите. Но какво да, говор... да кажем за екологичните технологии? Къде е това? Мисля, че тук като говорим за търговия, да, това е и ползата за околната среда. Добре, хубаво. Но всъщност можем да се справим и по-добре, защото не виждам как този текст улеснява търговията с енергия от възобновяеми източници. Но нещо, което може да помогне споразумение за екологичните технологии. Комисията е казвала много пъти, трудно е и така нататък. Но сега вече нашите партньори са казали 5, не повече от 5% тарифи върху ето тези екологични продукти. Мисля, че това ще е един прогресивен начин да се улесни търговията търговията в полза на околната среда. И бих искал да внеса изменения в тази връзка. Благодаря. Много благодаря. Берто Ланге. Да. Благодаря, господин председател. Няколко коментара, Яник. На световния пазар можем да кажем, че е, технологиите за използване на е, възобновяема енергия са на много високо равнище. Ние ги изнасяме. Някои от производителите изнасят 70% от е, продукцията. Това естествено допринася за използването на възобновяема енергия в други части на света, защитава климата, създава работни места и това е един, една линия, по която трябва да се работи засилено. Как нашата водеща роля в областта на е, възобновяемата енергия да бъде укрепена – можем да се запитаме как успяхме да стигнем толкова далеч. Вярно е, че в Европейския съюз има най-различен тип добивна промишленост. Определихме си и много амбициозни цели 20% енергия, проистичаща от възобновяеми източници. И сега бих искала да отидем още по-напред, да помислим по какъв начин можем в европейски ме мащаб да изградим една по-приспособена система, добивна промишленост, как да постигнем целите до 2020 година. и да определим цели за по-нататък. 40-45% енергия от възобновяеми източници така ще изпратим много силно послание към европейските граждани, което ще повиши и нашата конкурентоспособност на световния пазар. Друг важен въпрос е поощряването на научно-изследователската дейност. Има предизвикателства в световен мащаб и е, има сфери, където няма никакви нововедения, никакви иновации и когато всеки, който иска да пусне на пазара някакъв продукт за масово потребление, той трябва да се бори с конкурентите. Има и много неизползвани технологии. През последните години от десете големи производители, четири са китайски фирми, така че трябва да запазим нашия аванс, който сме постигнали и затова трябва да подсилим текст. Хелмут Шолц. Хелмут Шолц. Благодаря. Няма да продължавам много дискусията, но съм съгласен с колегата Ланге – подхода, възприят от е, Яник Жадон, и подтиква да го стимулирам още повече да подсили текста. Самото заглавие на становището предизвикателства и възможности за възобновяемата енергия на вътрешния пазар на енергия в Европа. Самото заглавие трябва да ни потикне да потърсим начин да гарантираме произвеждането на възобновяема енергия и да ширим производството и на вътрешния пазар. И тук се сещам и за слънчевите пана. И в двете области трябва да стимулираме научно-изследователската дейност, която доста дълго време пренебрегвахме. Ние знаем какви са условията на международния пазар, на, на другите, на, на световния пазар има други производствени системи, много по-ефтина работна на е, е, ръка и ние загубихме нашия аванс. Това обаче не значи, че трябва да спрем до тук и да вдигнем ръце. Напротив, трябва да размислим как да направим по-конкурентен нашия вътрешен пазар и тогава ще можем да се борим и на международния. Ако има конкуренция между възобновяемата е, е, енергия, е, на различните пазари, поради различните условия, бразилски, китайски, индийски и европейски пазар, може би трябва да помислим за някаква синхронизация, защото климата е един за всички – и преминаването към възобновяема енергия е жизненно важно за целия свят. Ние тук, Яник, трябва да поемем нашата отговорност, да гарантираме развитието на нашия капацитет съвместно, ако щете, с другите. И това ще разкрие нови възможности на вътрешния пазар. Не можем да залагаме само на конкуренцията. Нека да помислим и как а, чрез укрепването на вътрешния ни пазар на възобновяема енергия можем в световен мащаб <clears throat> да допринесем развитието на тази индустрия. Много хора се оплакват, че това е скъпа енергия, в момента сме в криза, изправени сме пред ред проблеми, но все пак това е един път на развитие. Е, отново ще наблегна да не забравяме значението на научно-изследователската дейност. И да не забравяме също и между, е, между многогодишната финансова рамка. Да не допускаме а, е, тази, този вид енергия да остане някъде настрани и да не се финансира достатъчно. По отношение на нефта и нефтените продукти, бих предложил да помислим по факта, че има нефтени продукти, които се продават на европейския пазар и се произвеждат в Европа. Има и внос от други региони. Ако пишем в текста най-новите предизвикателства, трябва да включим и тях. Накрая, много се радвам, че ще работя с теб по всички тези въпроси. Благодаря. Mr. House е, from the Energy. Господин Хаус има думата от Генерална директика, дирекция енергетика. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Действително беше много полезно да се чуят предложенията и обсъждането. От гледна точка на комисията имаме три коментара. По втора точка, мисля, че би било полезно да се каже, че можем активно да се занимаваме с проучване за това дали или не има нарушения в някои отрасли, така че такива проучвания са започнали и е, бихте могли е, в такъв случай малко да промените формулировката ни да кажете, че приветствате този тип дейност на комисията, защото тя съществува. След това по трета точка, местното измерение. Да, има местно измерение при възобновяемите източници на енергия. Също времено при развитието на пазара на, в областта на енергетиката особено тук е, в е, тази комисия винаги има пред, се има предвид каква може да е ползата от е, трансграничната търговия. След това по отношение на мерките за промяната на земеползването. Комисията вече е направила предложението си в тази връзка – и е в момента той е в, за разглеждане в парламента. Яни. Благодаря на всички колеги и на комисията. Само да поясня по Айлук. Тук не става просто, че ние да казваме как в Индонезия трябва да се използват земите. Но да се уверим, че когато се изчислява делът на емисии на въглерод или доколко може да се ползва палмово масло, да е, е, преценим за, наша, за нас какво означава е, целта, с която се използва почвата, когато се е, изчислява влиянието на биогоривата върху природата. Euh, je serais très heureux aussi de signer. Euh, Освен това, е, заедно с колегата Фелнер с удоволствие ще подпиша е, е, изменението за край на субсидиите за нефтени продукти, но те не са обхванали в правилата на ГАД и на СТО, т.е. няма конкретни международни правила за държавните степ, помощи за тези продукти. Изтичането на въглерод, изнасянето извън Европа, там също, да, съгласен съм да засегнем въпроса, но могъщата ни индустрия, която има точно капацитет да засилва конкурентно способност и <coughs> не се изнася в чужбина по други, само поради нелоялна конкуренция. Става въпрос за всяк... пакет условия. Преговорите в СТО много често са, се блокират и не виждам какво можем да направим в повече. С Бернт ще обсъдя целта 45 до 2030, 45% от възобновяеми източници. Флект всеки път това са двустранни споразумения. Има непрекъснати преговори по флект за всички страни, които искат да се впишат в тази динамика. И можем да проведем тук дебат за преговорите с африкански, латиноамерикански или азиатски страни. С удоволствие ще получа вашите коментари и ще продължим дебата с комисията по и местните измерения, значението за местните е, органи, местните власти. Има тук представители и на Франция, на местната власт във Франция и министърката на енер... енергията е, въведе закон, предложи закон за слънчевата енергия, която да има и е, общностни преференции. Благодаря. Е, Сега планирания проект за изменение следващия до 28 януари до обяд. Приемане в комисията през февруари на следващото заседание. И последната точка на настоящото заседание, точка 18, споразумение между Европейския съюз и Китай – едно от новото споразумение, които са свързани с присъединяването на България, България и на Румъния в Европейския съюз. Трябва да компенсираме някои страни за влушаването на техните условия за достъп до съюзните пазари. В този случай покачването е промяната на условията в България и Румъния. Хелмут Шолц е наш докладчик и му давам думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че ми давате възможността да представя напредъка по това досие. Най-напред искам да благодаря за представянето на това предложение за споразумение между Европейския съюз и Народна република Китай. Смятам, че нашата комисия трябва да се съгласи да одобри споразумението. Логично е, че Народна република Китай има право да поддържа своите искания, търговски искания, въпреки че до някъде те са подкопани с присъединяването на България на Румъния в Европейския съюз. Член 24, точка 4 от ГАТ подчертава, че целта на Митническия съюз и зоната за свободна търговия трябва да бъде улесняването на търговията на страните в тези територии, а не да поставя бариери пред отделните страни. В този случай можем да разгледаме това е един допълнителен принос към многостранните споразумения. Като цяло искам да подчертая подчертаването на Европейския съюз и това, че той е допринесло положително за член, членовете на СТО. Фактът, че се надяват по, а, налагат по-високи тарифи СТО, за, води до факта, че страните, които се присъединяват към Съюза, имат по-низки тарифи, трябва да ги приспособят и в този случай а, се получава един нов баланс. Комисията започва преговори с тези страни, за да може да се а, дадат съответните обещетения. През 2007 година започнаха преговорите с Китай има обмен на кореспонденция, продуктите, за които става дума, са най-вече чесън, гъби, шоколад, сладкиши и бисквити. И тук се обръщам към, към комисията с въпрос, защо са избрали точно тези артикули. Дали могат да ни обяснят защо гъбите и чесъна са включени най-вече тук но смятам, че комисията е избрала правилно нарастването на тарифните квоти като обещетение за китайските стоки. Като това е най-често използвания начин за компенсация. И накрая Европейския съюз и Народна република Китай ще си ще се уведомяват за, значи ще се уведомят за влизането в сила на това споразумение. Искам да подчертая, че 14 дни след получаването, след датата на получаването на последната нотификация, споразумението влиза в сила. Смятам, че и нашата партньорска страна ще осъществи своите задължения така, че производителите да имат полза. Um, base uh, for the agreement, also to my shadow rapporteurs, and hope that we come to a very quick and uh, Надяваме се, че ще се стигне до бързо подписване и без няма да има никакви проблеми. Благодаря. Е, виждам един от докладчиците в сянка. Винклер. Е, Господин председател, много накратко това е съвсем редовна, регулярна процедура за корекции на тарифите, по-скоро технически въпрос за коригирането на ГАТ. Не мисля, че в, този, в тази връзка е НДП няма проблем при подкрепата на това споразумение. Благодаря. Ник Жадоли искаше думата. I fully trust the rapporteur. Okay, uh... Commission... Напълно се доверявам на докладчика. Комисията, господин Верли е от Генерална дирекция Земеделие. Имате думата. Много благодаря, господин председател. Някои пояснения тук. Разбира се, повечето от ключовите елементи вече бяха представени от докладчика. Съвсем справедливо, съвсем накратко някои общи наблюдения по член 24C и общ преглед на споразумението. Както беше споменато съвсем справедливо от господин Шулц, при 24.6 тук имаме цел задължително приспособяване, задължително корекция, което е свързано с разширяването на митническия съюз. Тоест, тук е ясно, че тук не става дума за общи обещетения, само за обещетяване на членовете на СТО във връзка с по-високи тарифи, които се задействат и това, че те трябва да плащат повече при износ за страните от Европейския съюз. След разширяването от 2007 на Европейския съюз, така наречените споразумения по 24.6 вече са сключени и вече са влезли в сила с Куба, Бразилия, Аржентина, Австралия, Нова Зеландия и дори миналия декември господин председател, комисията, комитета гласува и за Съединените щати, така че Китай остава Uh, и така пакета за компенсацията е свързана с чесана и обработените гъби и това са единствените продукти, които са идентифицирани за това, че тарифите са по-високи, отколкото в предишния случай. Така че това са единствените продукти, по които трябва да водим преговори с Китай. Така, по чесана става дума за математически изчисления, които почиват върху различията в тарифите. И както видяхте в споразумението, Европейският съюз ще повиши с 2350 тона квотата за чесън върху 33 2700 тона сега. При гъбите Европейския съюз добавя 800 тона към настоящия обем от 28 950 тона, като тарифите и различите са 23%. И може би в името на яснотата. Освен тези компенсации, споразумението също така включва и консолидацията на тарифните квоти за България. Т.е. трябва да ги вземем предвид и да ги включим в общата схема на Европейския съюз. И това споразумение е правния инструмент да постигнем това и заради това сме набелязали и 22 2260 тона шоколад, горе-долу приблизително същите цифри за сладкиши и за бисквити но това е в консолидация на тарифните квоти за България. Of course, these uh, TRQs are available. Що се отнася до тарифните квоти, те са налични за вноса във всички, всички стоки за Европейския съюз и в този случай това отговаря на тарифните квоти преди присъединяването. Надявам се, че съм успяла да поясня оставащите въпроси, но ще мога да отговоря на допълнителни въпроси, ако има такива. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, благодаря на докладчиците за отличните коментари. Някакви последни коментари? Имате думата, господин Шолц? Нямате. Добре, в такъв случай много благодаря. Графика за този файл. През февруари ще се разгледа проекто доклада нашата комисия. И това е края на нашето заседание. Благодаря ви. Точка разни остава. Следващото ни заседание е на 20-21 февруари. В 9 часа на 20 февруари започваме. Благодаря ви.